May start? Yes, okay. Tu as le marteau? Chers collègues, je déclare ouverte notre... Обявявам за открито съвместното ни заседание на Комисията на бюджета и Комисията по паричните въпроси. Трябва да гласуваме резултатите от три тристранни срещи, които бяха проведени по програмата EU Invest. Вие разполагате с дневния ред. Предполагам, че нямате възражение. Го считаме за прият. От 3 декември, 22 януари и 20 февруари са протоколите, които моля да бъдат одобрени. Вие казахте, че членовете на групата, които трябва да се произнесе по програмата EISF, считат, че не могат да го направят, преди края на настоящия мандат. Са докладчиците по проекта РСП в резултат на срещите на докладчиците в Сянка и двустранни срещи считат, че не е възможно да се постигне съгласие преди следващото заседание, преди края на сегашния мандат на парламента. Комисията подготвя евентуално обединяване на двете програми при тези условия. Онези, които отговарят по тези въпроси, имам предвид докладчиците, докладчиците в сянка, те проявиха голяма мъдрост и решиха този въпрос да не се гласува преди края на настоящия мандат. Също трябва да се произнесем по доклада Invest EU и по междуинституционалните преговори. Бих искал да отбележа, че след три страни срещи беше постигнато частично споразумение по Invest EU и поздравявам за това екипа, водещ преговорите от името на Европейския парламент. Официално писмо ще бъде изпратено. Там ще бъдат описани постигнатите съгласие по секторните аспекти и по отношение на ИЮ И съветът е, трябва да приеме кредитите така, както те са предложени от преговарящия екип. Това е предвидено за след 1 април. Не зная дали това ще се осъществи. Перванш Берес поиска думата. Благодаря, господин председател. Вие предложихте процедура, която е важна, а именно по време на този мандат не можем да се произнесем а, а, по функцията за стабилизиране, нито по реформата за структурни реформи, така както е предложено от Европейската комисия тъй като това е последното съвместно заседание на комисиите ЕКОН и БАЧ, искам да подчертая причините, поради които се стигна до този отказ и до този застой. Искам да отдам дължимото на моят съдокладчик, на Раймер Бюге, с който направихме много полезно предложение за подобряване на онова, което беше скромния принос от страна на Европейската комисия. И нашите преговори доведоха до подобряване на първоначалното предложение на комисията и да се запази идеята за стабилизация. Обаче това не беше гарантирано и съжалявам. Работата в съвета се осъществява без контакт с Европейския парламент. Има риск да се достигне до прилагането на още по-междуправителствен подход, след като е, има вече голяма липса на демократичност и без друго. За това е много важен приноса на нашия парламент което означава, че нашите приемници ще трябва да гарантират тази функция за стабилизиране. За пръв път, когато Европейският парламент реши, че еврото се нуждае от стабилизиращ елемент, беше през 1998 година. Вече сме 2019 година. Подобно нещо все още не съществува и сигурно всички си даваме сметка за това какво означава всичко това за еврозоната. Аз предпочитам предложението да остане такова каквото е, включително измененията, които разработихме с Раймер Бьоге и благодарение на приноса на останалите политически групи, отколкото да поемаме риска да унищожим тази идея, която винаги е била жива в Европейския парламент. Председателят Арчуи. Да, ако има възможност, да се постигне съгласие благоприятно в Страсбург след две седмици. Отхвърлянето на подобно предложение е жалко, тъй като това е важен въпрос, както подчертахте и вие. И ще видим по какъв начин съветът ще изрази своята позиция, какъв ще бъде мандатът, който ще се даде от съвета в многогодишната финансова рамка и по отделните а, сектори. Не искам да вещая най-лошото, но считам, че съветът е готов да изслуша аргументите на парламента. Ние го правим редовно на всяко заседание на групата. Държавните и правителствени глави трябва да решат какви да бъдат окончателните разпоредби, свързани с многодишната финансова рамка и секторните програми. Мисля, че това решение на съдокладчиците е разумно. Концепцията за стабилизацията, за стабилността е много важна, според мен. Реформата на еврозоната, това е нещо, което трябва да запазим и да оставим следващия парламент да направи, да излезе с своето становище. и да изготви реформа, така че да се справяме с бъдещи кризи по-добре, отколкото до сега. Сега за гласуването. Най-напред ще гласуваме за ЕФС, но най-напред правим тест. Vote is closed. Край на гласуването. Благодаря ви. И сега гласуваме резултата от частичното споразумение по InvestEU. Благодаря на Хосе Мануел Фернандес, моя съдокладчик и благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесните резултати. Мисля, че парламентът беше решителен и можа да подобри текста. Сега имаме следващия отчетен период и имаме добре оплътнени финансово програми. Що се отнася до правилата, до управлението на програмите и бюджета, постигнахме много, много добри резултати. Благодаря ви за вашия принос. So, uh, by... И така, гласуваме с uh, електронно, моля. Край на гласуването. 44 за, 3 против, 1 въздържал се. Докладът е прият. Поздравление за докладчика. Very good. Uh, it was short but intense. Да, беше кратко гласив... гласуване, но много ефикасно и интензивно. So we, just a second that we give the time to our budget colleague to leave and we start immediately. Сега даваме възможност на нашите колеги от Комисията по бюджетен контрол да напуснат залата, след което ще продължим с гласуване.